pani przewodnicząca! witam państwa bardzo serdecznie witam panie i panów posłów. wznawiam posiedzenie parlamentu europejskiego. И така, колеги, продължаваме с дебата. Протоколът от вчерашното заседание е наличен. Имате ли забележки към него? Не виждам. Добре, искам да ви информирам, че протоколът е прият.